Нека сега да преминем към дневния ред. По дневния ред е, имам искане от колегата Ван Дале. Той писменно е поискал е, думата във връзка с дневния ред. Господин Ван Дален, имате думата. Eh, Благодаря, господин е, председател. Разбираме, че господин Ван Ромпой има намерение да посети на е, е, Египет е, и а, имам много въпроси във връзка с това. През последните месеци Египет се отдалечи от това, което разбираме под правова държава. И а, работите около египетската, новата египетска конституция а, повдигат много въпроси. Бих искал да знам каква помощта, помощта, която спомена господин Ван Ромпой, как е осигурена бюджетно и защо той споменава тази помощ, а не госпожа Аштън. И искам да помоля този въпрос да бъде обсъден, вероятно, през февруари и попитам кога ще можем да обсъдим въпроса за тази помощ, който предполага господин Ромпой. Господин Ван Дален, това не е въпрос, който се отнася до дневния ред на настоящото заседание. Въпросът, който зададохте, ще ви помоля да ми зададете писменно. Тогава аз ще ви кажа кога и в каква форма ще дебатираме тук е, по повдигнати от вас е, въпрос. Думата поиска и господин Лайтфрид по дневния ред. Благодаря ви, господин председател. Нямам какво да кажа по дневния ред, а по това, което казахте преди малко, имам едно кратко съобщение. Преди няколко месеца имахме следната ситуация. Трима колеги от нашия парламент попаднаха под бъдат подозрени, е, че са получили заплащане, за да прокарат законодателни инициативи. Един от колегите беше изправен пред съда и днес беше осъден на 4 години лишаване от а, е, е, свобода, тъй като а, е, съда а, се произнесе за това, че той не е кмет на някакво незначително населено място, а член на Европейския парламент. Ще бъде чудесно, казва председателя, ако за това решение на Австрийския съд разбере и Федералния конституционен съд на Германия. Господин Танок иска думата. Благодаря, господин председател. По процедурен въпрос. Нашата група внесе искане днес след обед в, в вторник да проведем дебат в присъствие на госпожа Аштън по въпросът за Мали, където има антитерористични акции от една страна членка и предложението ни бе отхвърлено по процедура на причина, тъй като не било внесено преди 4 часа, но аз настоявам, ако обичате то да бъде разгледано, тъй като въпросът е много важен. Господин Танок, със съжаление констатирам, че вашето искане не е поступило тук. Успокойте се, господин Оди. Е, искането ви не е поступило по официален път. Ще видя защо това се е случило така е, не сме получили до 14 часа официално искане и не можем да променим дневния ред за тази седмица, за, за съжаление. Господин Данжан има думата. Президент. Господин председател, господин председател, смятам, че е, е, достойно за съжаление е, че един толкова важен въпрос, въпрос за един въоръжен конфликт, в който участва а, е, страна членка, страна, която понася загуби, когато става дума за регион, за който Европейският съюз, Европейският съвет прие стратегия преди около две години. Стратегия, която ние разглеждахме в парламента че, и която поискахме да бъде изпълнявана наистина на практика. И след като Европейския съюз се готви да изпрати мисия в Мали, смятам, че е достойно за съжаление това, че през петте часа, които през, в среда ще посветим на външната политика и сигурността, няма да намерим време да обсъдим този важен въпрос. Това е достойно за съжаление, както за нас, така и за гражданите, които следят нашата работа. Питая Свобода. Господин Свобода има думата. Искам да кажа по този повод следното. За съжаление, нито една политическа група не поиска да водим този дебат. За мен дебата обаче е изключително важен. И аз, господин председател, смятам, че госпожа Аштън трябва да бъде помолена да дойде на заседанието през феврари. Отдавна не сме виждали госпожа Аштън и ще бъде много важно да проведем дебат по тази тема. Моля ви, господин председател, предайте това на госпожа Аштън. Госпожа Хармс има думата. Аз не знам дали няма да увелича объркването, но доколкото аз знам, Катрин Аштън е предложила да дойде в Страсбург утре вместо в сряда и ако ние сме готови да променим дневния си ред, тя е готова да разговаря с нас по въпроса за Мали, по въпроса за е, Сирия, както и за Сърбия и Косово. От името на моята политическа група мога да кажа, че аз съм за изменение на дневния ред и след като Леди Аштън може да дойде утре, нека да обсъдим с нея тези три теми. Sie haben die Verwirrung nicht vergrößert не увеличихте объркването, напротив, помогнахте то да се разсее. Госпожа Аштън не се е свързала с мен през уикенда. Казвам го за ваша информация. През уикенда обаче получих обаждане от службите на парламента в което се казваше, че да, наистина има такова предложение от госпожа Аштън, защото тя през февруари не може да дойде. А договора я задължава да дойде в парламента, така както тя трябваше да дойде и през ноември. Аз помолих моето бюро да се консултира с политическите групи и да провери дали политическите групи желаят да бъде изменен дневния ред, защото това е основна предпоставка за изменение на дневния ред и в резултат от това днес до 16 часа трябваше да поступят официални искания за изменение на дневен ред. Нито една политическа група не поиска такова изменение. парламента няма суверенитет по този въпрос. Ние трябва да се придържаме към правилника за работа, трябва да го спазваме. Ако толкова искахте да бъде изменен дневния ред, трябваше да поискате до 16 часа това да се случи. Господин Дейвис. Господин председател, по атмосферата в залата съдя, че независимо какви са правилата, вие разполагате с право на решение и на промяна. Това е изключително важен въпрос и Мали трябва да влезе в дневния ред за тази седмицата. Господин председател, моля да не се криете зад правилника. Това е един въпрос от голямо значение за всички нас и, и ви моля да го включите в дневния ред. Oh, Господин Дейвис, чудесно е, че взимате такова принципно решение, че взимате е, решението президента да вземе, председателя да вземе решение в разрез с правилника за работа на парламента. Обикновено ме обвинявате, че не се придържам към правилника. Благодаря за това, което казахте. Ще се възползвам от вашето предложение. Сега ще ви кажа какво казва правилника за работата на парламента. В правилника се казва, че може да се приложи член 124 е, за изменение на дневния ред или по предложение на председателя. Добре, аз правя такова предложение.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 Госпожо Хармс, може би не ми личи, но, не, но разбрах какво искате да, да ми кажете. Аз ще се опитам да изпълня вашите желания, без да нарушавам правилника за работа на парламента. Дебата ще се проведе в сряда. Господя Аштън каза, че може да дойде във вторник. Това, което мога да направя е следното. Да помоля госпожа Аштън а, да дойде на дебата, т.е. в сряда. Ако тя не може да дойде в сряда, ще се опитам с председателите на политически групи да реша проблема до утре. Не мога да направя друго. Повтарям още веднъж, дебата е предвиден за сряда. Сега ще се опитам да осигуря Леди Аштън за сряда. Ако тя по никакъв начин не може да дойде в сряда, ще обсъдя въпроса с председателите на политически групи, за да видим как може да проведем дебата. Констатирам обаче, че вие, дами и господа, в случаи, в които има колебания във връзка с тълкуването на правилника за работа на парламента, решението трябва да се вземе от председателя. Вашето мнение е принципно такова и това ще бъде записано в е, протокола. Господин Андор. Е, Господин председател, уважаеми депутати, всичко най-добро през новата година. Мисля, че е важно а, а, да подчертая от страна на комисията, че утре баронеса Аштън ще бъде на разположение и ще може да а, а, разиска този въпрос с вас. За съжаление няма да може да остане а, в сряда заради натоварения си график. Това исках да ви съобщя. Добре, господин Андор. Благодаря ви. Добре, констатирахме, че Леди Аштън не може да дойде, дойде в среда. Ще говоря с Кейти Аштън, но принципно мога да констатирам следното. И това се отнася за комисията и за съвета. В нито един национален парламент не би било мислимо някой министър да не се отзове на призива на парламент. Констатирам, че в момента Европейския парламент настоятелно апелира към леди Аштън да дойде тук в сряда. Ще говоря с нея, ако тя има спешни неотменими причини, ще се опитаме днес до края на деня да намерим компромис. Принципното положение обаче е следното като комисар или като член на съвета или като върховен представител не може да каже на парламента няма да отида в парламента, защото програмата ми е друга. Мисля, че парламента не може да приеме такава липса на уважение към неговата работа. So, wir kommen dann zum heutigen Tag. Хайде сега да преминем към днешния дневен е, ред. Нямам е, предложение за изменение на дневния ред от понеделник до сряда. Четвъртък. За четвъртък политическата група на ГУЕ поиска изменение на предвидените разисквания по е, спешни случаи. Госпожа Цимер. Благодаря, господин председател. Преди малко направихте изявление във връзка за убийството на три макюрски активисти в Париж. Благодаря ви е, за това. Мисля, че е, това е първият случай, в който активисти на една група биват убити по такъв брутален начин в е, страна членка на Европейския съюз. В тази връзка моята политическа група предлага а, разискванията във връзка с положението в Бахрайн да бъде а, заменена с а, дискусия във връзка с убийството на кюрдските активисти и дебата да завърши с кратка, но ясна резолюция. Резолюция, в която да се казва, че ние остро осъждаме а, този акт, първо. И второ, ние призоваваме и молим френските власти да направят всичко възможно за залавяне на извършителите. А, и трето, а, че подкрепяме преговорите с турското правителство. Госпожо Цимер, вие искате да заменим дебата а, във връзка с правата на човека в Бахрейн. Иска ли някой да се изкаже във връзка с казаното от госпожа Цимер? Желая ли ня... Господин Танок, против или за искате да се изкажете? Uh, Има ли някой, който е против, който иска да се изкаже против това предложение, господин Сволда? Разбира се, това деяние може да бъде само осъдено. Ясно е също така, че френските власти ще направят всичко, каквото е по силите им да заловят извършителите. Но аз предлагам дебата да се проведе през февруари, когато ще знаем най-вероятно повече и ще имаме повече резултати от преговорите в рамките на мирния процес между турското правителство и кюрдите. Моето предложение е дебата да се проведе не сега, а на следващото заседание на парламента, когато ще имаме изявление от страна на съвета и комисията за целия мирен процес. Das akzeptieren. Съгласни ли сте с това? Да. Ще ви помоля а, вашата политическа група да направи съответното предложение за дневния ред през февруари. В такъв случай дневния ред за четвъртък остава.